Колеги, дами и господа, да започваме заседанието на, на председателският съвет. Обявявам заседанието е за открито. И така. Този председателски съвет е открит за всички депутати. Т.е. формулата е различна, всеки може да участва. Искам да приветствам най-сърдечно господин Ван Румпой и господин Бароза, председателят на Европейската комисия, който участва и по право във всички европейски заседания на Европейския съвет. Както всички знаете, на неодавнашният Европейски съвет ще остане в историята като един от ключовите, защото знаете какви теми бяха обсъждани на този съвет и знаете, че най-щекотливите въпроси, които бяха обсъждани, това е Шенген и кризата в Гърция. Шенген като зона на свободно движение е символ на Европейския съюз. И те трябва да бъдат защитавани, както и еврото. Но аз вярвам, че нашата среща днес е има ключово значение. Много съм благодарен на господин Ван Ромпой и господин Барозо, че са намерили време, въпреки че са толкова заети, да участват в нашето заседание. Ще дам думата първо на господин Ван Ромпой който ще ни запознае с заключенията на Европейският съвет от четвъртък и петък миналата седмица. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа. За удоволствие да ви съобща резултатите на един работен Европейски съвет. Първият ден беше посветен на економиката и решенията бяха разделени на три части. Първо, координиране на економическата а, политика, европейския семестър и пакта Европлюс. А, второ, прилагането на а, цялостният пакет. И трето, програмата на Европейския съюз и МВФ за Гърция. По първата част, координиране на економическата политика – Приключихме първият европейски семестър, новите рамки за координиране на европейската економическа политика. Надълго обсъдихме бюджетните опции на страните и препоръките на комисията към страните членки. Ние разгледахме тези препоръки, без ни най-малко да ги разводняваме, подчертавам. Тъй като комисията е направила безкоспроменсна оценка и а, препоръки. Сега страните членки трябва да вземат преди тези препоръки, когато изработват своите бюджети и програми за реформи. Какво може да се заключи от нашите от разговори, че не само страните членки могат да приемат препоръките на комисията, но че те трябва да бъдат прияти. Обсъдихме също така пактът Европлюс и неговото прилагане от страните членки кои ще участват и кои няма да участват. Всички се съгласиха да работят за увеличаване на конкурентността, увеличаване на заетостта, подобряване на публичните финанси и реформиране на пенсионното дело, за да бъде то устойчиво. Беше заключено, че следващите ангажименти, които страните ще поемат, трябва да бъдат по-амбициозни. При едно подобно економическа координация става ясно, че съветът е извлекал своите полуци, полки от кризата, свързана с държавния дълг, че решенията в една страна засягат всички останали. Особено тези, които споделят еврото. Очевидно е, че има разбиране на общата отговорност и продължаваме да укрепваме основите на економическият и финансов съюз. Втори въпрос прилагането на цялостният матински пакет. Тук разгледахме изменения текст и текстът на Европейският механизъм за стабилност, постоянната предпазна мрежа за бъдеще. Припомнихме значението на напълно прозрачни стрес тестове за банките. Разгледахме състоянието на нещата, на законодателния пакет, укрепване на економическото управление, така нареченият пакет от 6. Също така разгледахме и новите условия за макроекономически надзор. Нека кажа няколко думи по този въпрос, който знам е много важен за всички вас. Съветът и парламентът се съгласиха на повече от 90, по повече от 95% от текста и а, приканиха законодателите да приключат преговорите, за да може този важен пакет да бъде в скоро време прият. Надявам се на следващата парламентарна сесия. Поздравявам унгарското председателство и парламента за свършената работа. В своите преговори с съвета парламента постигна значително подобрение. Според унгарският министр председателстващ съвета, качеството на текста е значително подобрено, пакетът е по-добър и по-вътрешно непротиворечив делегацията на парламента на триалога успя, между другото, да кодифира в, правните текстове, кодифицира в правните текстове европейският семестър, включително а, да направи оценка на това какъв е напредъка по стратегията 2020 на страните членки, да гарантира да се прилага обратно квалифицирано мнозинство за 5 от 6 възможни, 5 от 6 възможни случая когато става дума за коригиране на макроекономически дисбаланси. Със съвета все още не сме се споразумяли а, а, по клаузата за спасителната клауза. А, парламента трябва да има еднаква роля с съвета, когато става дума за установяване на възможни макроекономически дисбаланси, за да можем да преодолеем статистическите измами за въвеждане на санкции при а, създаване на при, при прекомерни а, дисбаланси. Това съвсем не е малко. На парламента, пък и на съвета, ще кажа сега е време да се постигне споразумение. Позициите са много близки, но съзнавам, че а, ще бъде много трудно а, да се внесат нови а, да, да бъдат направени промени. Както казват французите, а, а, по-доброто не трябва да бъде враг на доброто. Обсъдихме програмата на Европейския съюз и МВФ във връзка с Гърция. Ние приветствахме програмата за реформи, приветствахме също така и общопартийното споразумение в, в Португалия за подкрепа на реформите. Приехме пространен текст за Гърция, където се подчерта абсолютното значение на приемането от гръцкия парламент на ключовите закони за фискалната стратегия на страната. Гръцкия парламент ги разглежда днес. Приемането на тези закони ще бъде основа за нова програма, която ще бъде съвместно подкрепена от Европа и МВФ, за да може да се дадат средства на Гърция, за да посрещне плащанията, чието падеше през юли. На заседанието на, на, през юни, на 20 юни, Еврогрупата почета значението на участието на частният сектор в преодоляване на гръцката криза. Почитаеми дами и господа, на втория ден обсъдихме три въпроса. Първо, нашата реакция спрямо събитията в арабския свят, миграцията и е, свободното движение на хора и приемането на Харватия. По първия въпрос Европейския съюз възнамерява да играе ключова роля в е, събитията в Близкия изток и е, Северна Африка. Без Европа е, ще има е, арабска пролет, но без нас няма да има арабско лято. А, какво е постигнато? Положителното е, че освен е, демократичните преобразования в Тунис и Египет, виждаме конституционни реформи в Марокко, нови ангажименти в Йордания и вдигане на извънредното положение и конституционни реформи за бъдеще в Алжир. Ние искаме да допринесем за тези промени. Предлагаме ново партньорство на страните в, района за подкрепа на економическите и демократични реформи в полза на техните народи. Ще разчитаме на отделни оценки на всяка страна. А за повече постигнато ще даваме повече и обратно. Съвета осъди категорично действията на сирийският, на сирийският режим и насилието срещу неговите собствени граждани. Наместо да изпълни своите законодателства, своите обещания, режимът упражнява насилие а, над своите граждани и тези, които са отговорни за това, трябва да бъдат а, привлечени под отговорност. Заседания, съгласно решенията на съвета, ние приемаме, приветстваме приемането на нови санкции и по-нататъчни дипломатически усилия, за да може е, е, е, съвета за сигурност на ООН да изпълни до край своята отговорност по отношение на Сирия. За Либия военният натиск ще продължава, докато Кадафи е там. Защото след това ще може да се премъне към едно демократичен преход. Необходимо е а, всеобхват, а, Необходим е а, преход към демокрация всеобхватен, всеобхватен който, в който участват всички. След това обсъдихме въпроса на миграцията. Стигнахме до четири заключения. Първо, че най-добрият начин да се намали миграционният натиск на южните ни граници е да се помогне на младите хора в Северна Африка и Близкия изток да а, за по-добро бъдеще. Защото успеха в тази политика започва извън Европа. Следователно, нашето ново партньорство с нашите южни съседи включва и въпросите на миграцията и сигурността. Второ, по отношение на бежанците и убежището. Повтаряме, че неодавнащите предложения на комисията са основа за нашите преговори с тези наши партньори и потвърждаваме, че 2012, до 2012 година трябва да има обща система за предоставяне на обежище. По отношение на Шенген, всички правителства продължават да подкрепят свободно движение на хора, огромно постижение на Европейския съюз. Без да се подкопава този принцип, обаче, ние смятаме, че правилата на Шенген трябва да се подобрят. Трябва да се включат предпазни механизми, които позволяват на страните при извънредни обстоятелства, без да застрашават шенгенското пространство, без да застрашават неговите принципи, да прибягват в края на случай до извънредни мерки. В е, при изключителни случаи може да се възстанови, възстанови граничният контрол, когато положението е наистина критично. Подобна мерка трябва да се вземе на възосновата на уточнени, обективни критерии, тя да бъде ограничена по своя обхват и по своето време траяне. И четвърто, потвърдихме, споразумението между Европейския парламент и съвета за усилване на Frontex, нашата агенция за опазване на външните граници на Съюза. Решихме Frontex да има офицери, служители за свръзка в трети страни. И операциите на Frontex ще участват съвместно за създаване на гранични екипи за опазване на границите. Накрая обсъдихме Харватия. Приемаме, призоваваме е, съвета в най-скоро време да приключи преговорите с е, Харватия преди края на юни. След това ще подпишем договора преди края на годината и комисията предвижда страната да бъде прията в средата, до средата на 2013. Бъдещото приемане на Харватия ще даде нов тласък на европейските надежди на страните от Западните Балкани. Господин а, Марио, а, потвърдихме господин Марио Драги като председател на ЕЦБ от 1 ноември тази година, а след като той беше одобрен с голямо мнозинство от Европейския парламент. Дами и господа, с това приключвам моя доклад за работата на този а, много работен по своята атмосфера Европейски съвет. И в Лиз приемането на Харватия в Европейския съюз ще а, бъде осъществяване на една отдавнашна мечта на харватския народ. Благодаря, господин председателю, за направения отчет. Искам да помоля председателя на комисията Жозе Мануел Барозо да се изкаже от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председателю. Почитаеми евродепутати. Смятам, че е, приключихме много важен Европейски съвет, е, приемайки решения с много голямо значение за бъдещето на Европейския съюз. Естествено имам предвид економическата политика, миграцията – е, ставащото в южната част на Средиземноморието и разбира се присъединяването на Харватия. Освен това, по отношение положението в Гърция, още веднъж е, подчертахме и потвърдихме, че можем да стигнем до споразумение, когато такова е необходимо. И много се радвам, че докладът е, за изпълнението на програмите на Европейския съюз и МВФ в Ирландия и Португалия вече се извършва. Много реални и практически са действията ни вече. 15 месеца след постигането на споразумение по всеобхватния пакет, пределите на нашата амбиция бяха потвърдени. Сега трябва да консолидираме нов начин за е, бораване с взаимната зависимост на нашите економики, за бораване с економическата политика в еврозоната и в Европейския съюз като цяло. Разбира се, Комисията смята, че е, ще трябва още усилия за подобряване състоянието на публичните финанси и за извършване на необходимите реформи. Има и още възможност, както казах, използвайки Гърция като е, Например, да се стимулира растежа и да се създадат работни места. Много се радвам, че Европейският съвет подкрепи нашето предложение за използване на структурните фондове и за съгласуване на комплексна програма за подпомагане на Гърция. Смятам, че е необходимо понякога да се предприемат неизбежните, макар и мъчителни мерки, като бъдат те подкрепени с приватизация за подкрепа на растежа. Също така препоръките е, на комисията бяха от много голямо значение за обсъжданията на този Европейски съвет и след разискванията мога да кажа, че а, е, те а, е, бяха разисквани като ясни насоки за идните месеци. Като цяло вървим към повече възможности за растеж на основата на по-голямата конкурентоспособност на Европа. Аз е, също разчитам на сътрудничеството ви като са законодатели за постигане на пълно съгласие по пакета е, за економическо управление, предложено от комисията до лятото. Почитаеми евродепутати, бях впечатлен от откритостта на дискусиите е, между правителствата на основата на е, препоръките за отделните страни, както току-що каза председателят на съвета, те бяха безкомпромисни. Опитахме се да усъвършенстваме начина по който работим с тази материя, е, да се получим от станалото с Лисабонската стратегия. Трябва да признаем взаимната зависимост на нашите економики и да се съгласим с необходимостта от колективни усилия, за да бъде осъществена една реална политика от наша страна. Този дебат бе характеризиран от е, чувство на добра воля. Е, нещо, което може само да се приветства, тъй като то ще е от огромно значение през едните седмици и месеци. Е, имаше воля Европейският съвет да настъпи в посока към постигането на целите и към изграждането до крайния му предел на единния пазар. Има желание за ограничаване на регулативното бреме върху предприятията, малките и средните в частност. Е, до 2015 година ще бъде изграден е, дигиталният е, единен пазар. В момента се върви към постигане на целите по програмата 2020 година, но успоредно с това се призна на основата на нашето съобщение, че е, са необходими допълнителни усилия в научните изследвания, заетостта, намаляването е, на е, бедността и е, висшето образование. Тук все още не сме постигнали максималното. Е, естествено, реалната проверка тук ще дойде при изпълнението на мерките на национално равнище. Така ще можем да преминем от първия европейски семестър към първия национален семестър, т.е. към изпълнение на препоръките за отделните страни, сега вече единодушно подкрепени от Европейския съвет. Миграцията, без да е изненада, остава, въз, остава възлов въпрос. Европейският съюз се характеризира с разделени мнения, изпитва голяма чувствителност. Някои от тези мнения се движат от екстремистски популистични сили против принципите на Европейския съюз и против принципите на отвореност на демократичните ни общества. В този момент е много важно да възприемем комплексен подход към управлението на е, миграцията. Многократно съм казвал и пак ще подчертая, че свободното движение на хора е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Той е стълб на съюза, основна негова свобода и от основно значение – за економическото възстановяване в интегрирания единен пазар. Ние не бихме искали свободата на движение или принципите на свобода на движение във вътрешния пазар да бъдат поставени под съмнение. Това е нещо, което не бива да бъде поставено под заплаха. В този смисъл Европейският съвет напълно призна свободното движение е, на е, лица като е, ключова свобода на Съюза и като основно право. Мисля, че това е от ключово значение в политическия дебат по темата. Необходимо е, разбира се, да бъде защитен Шенген и да бъде подобрено неговото управление. Европейската комисия направи своето предложение за паневропейска система на наблюдение и оценка през есента комисията направи своите предложения за защитен механизъм, който да бъде добавен към системата. Необходими са ни така общи правила за реакцията, когато общите ни граници са поставени под силен натиск. Като последна мярка, съвсем последна мярка, би могло реакцията на Европейския съюз да включва и кратковременно възстановяване на контрола по вътрешните граници когато се спазват правилата на Шенген и правилата на Европейския съюз. Това обаче, както Европейският съвет подчерта, няма да се отрази върху свободата на движение на лица, призната в договора. Към 2012 година трябва да е готова пък нашата обща система за предоставяне на обежището. Аз мятам, че ние имаме всички е, възможности да постигнем тази цел. За съседите ни на юг също имаме стратегия, която бе обсъдена. Много се радвам, че съветът подкрепи съобщението на Върховния представител и на комисията в подкрепа на демокрацията и общия просперитет на тези страни. Председателят на съвета направи пространно изложение на резултатите, така че няма да навлизам в подробности повторно. Сега искам да се спра на въпроса за Западните Балкани. Там бе взето историческо решение за присъединяването на Хърватия. Европейският съвет реши, че преговорите трябва да приключат до края на този месец, като до края на 2011 година би трябвало да бъде подписано пред присъединителното е, споразумение на Хърватия. Тук има строги условия и Европейският съвет призова Хърватия да продължи да полага усилия, за да бъде готова за присъединяване. Очакваме по-нататъчен мир, помирение и стабилност в района на Западните Балкани. И сега няколко думи за Гърция. Имаме план за Гърция, включително сега пълна средносрочна стратегия, одобрена от тъй наречената фискална тройка и гръцките компетентни органи. Сега би трябвало гърците да положат големи усилия е, за постигане на тези цели. Това е възможно, макар и трудно, и трябва да направим всичко, което е по силите ни, е, да е, помогнем на Гърция да мине по това опънато на високо въже. Подобряването на конкурентоспособността е ключ към дългосрочната, дългосрочното благоденствие на Гърция би трябвало също така да не забравяме социалните аспекти. Всяко евро похарчено за обслужване на задълженията не може да бъде използвано за болниците, за училищата. Трябват фискални реформи, за да може Гърция да се възстанови най-напред. И най-сетне поздравление! към Марио Драги е, във връзка с назначаването му за председател на ЕЦБ от 1 ноември тази година. Той има пълното ни доверие като човек посветил се на европейската кауза, човек с задълбочени познания по европейската економика и е, парични въпроси. В заключение, това бе много важен Европейски съвет. И смятам, че сега разполагаме с много добра основа за по-нататъчна работа, в частност по ключовите въпроси економическо управление и миграция. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин председателю, за направените бележки и за изнесената реч. От името на политическите групи е НП. Председателят на групата, господин Жозеф Дол. Господин председател, скъпи колеги, не само Гърция страда от прекалена задлъжнявост, но това въжи и за много други страни. Радвам се, че съзнаваме този факт, че по време на Европейския съвет бе приета обща позиция за економиката, за миграцията и за нашите отношения към нашите съседи на изток и на юг повтарям от името на нашата група, че от началото на кризата решението е не по-малко повече Европа. Вижте, господин Фараш, може да напуснете Европейската конституция, ви позволява да напуснете. Никой не ви задържа тук. А това въжи за нашата обща валута, еврото, за взимане на решения в основание на реалността, като всички а, страни, които а, търсят помощта на своите партньори, тя трябва да поеме своята отговорност, за да възстанови един устойчив и здрав, здрав растеж. Само по този начин може да се деблокират фондовете и само така може да е сигурно, че те ще бъдат използвани така както трябва. Ако еврото, и тук поставям един въпрос, господин Ромпой. Обяснете ми. Много пъти ме питат е, моите избиратели, европейски граждани, искам вие да ми обясните. Как да обясним, че нашето така наречено слабо евро, умиращо, някои казват, се променя на повече от 1 долар и 40 цента. защо курсът, обменния курс на еврото към долара е 1,40? А, господин председател на съвета, а, а, а, може, може този, този курс да бъде съвсем друг? 0,85 е, да бъде, примерно. Но, а, ако това се отнася за еврото, то се отнася за нашата економика а, е, и трябва да потвърдим един основен принцип. Е, необходима е по-висока конкурентоспособност. А, това не е някакъв абстрактен принцип. А, това е тъкмо напротив ключа за запазване а, а, на нашето добро здраве. Именно възоснова на конкурентоспособността почива нашата стратегия 2020. На него почива и нашия социален модел и нашите усилия за образование, научни изследвания, иновации и по-висока заетост. Ще дам само един пример, тъй като а, има много примери, но един е положителен. Самолетостроенето самолетостроенето. отдавна на а, изложението в Борже, видяхме успехът на европейският проект. Ето как се създават работни места в Европа. И по-високата конкурентоспособност може да бъде подпомогната от задълбочаване на единния пазар, от намаляване на товаровете върху предприятията и бизнеса, на, възоснова на една бюджетна, социална и фискална конвергенция. И за това поздравявам желанието на съвета да се върви към бюджетна конвергенция, която да е по-амбициозна, по-конкретна, по-взискателна. Повече Европа. Това се отнася и за миграционната политика. Ръководителите на правителствата, държавните правителствени е, ръководители, говорят не само за по-ефективен граничен контрол, но и за обща политика за връщането на незаконните иммигранти. няма да влизам в политика. Искаме да защитаваме гражданите, както някои твърдят, но за да може да ги защитаваме, това не значи да не може да циркулираме, да се движим свободно в Европа. Обеден съм, че хеленското пространство е един от най-стабилните стълбове на Европейския съюз. Но премахването на граничния контрол изиска по-високо доверие между страните. Това е несъмнено. Европа е силна и тя ще бъде силна, ако е по-обеденена. Това искат 500 милиона европейци. Това ще кажем и на нашите харватски приятели, които се предстои да се присъединят към нас. И искам да поздравя министър-председателят на Харватия, който направи всичко възможно неговата цена да приключи преговорите в най-кратки срокове. Всички знаем, че тази задача беше трудна, всички си спомняме а, трагичните години за Балканите и сега Харватия ще стане 28-я член на Европейския съюз, за да може а, всички да работят заедно в, в този район на света. А, това е а, насърчително за всички и за народите от тази част на света. Трябва да кажа, че НП е подкрепя решенията на съвета за Средиземноморието за подкрепим всички от тези, които се стремат към демокрация и правова държава. И от тези, които се борят за промени. Държавните и е, правителствени ръководители посочиха, че общностният подход трябва да преобладава пред междуправителственият подход. По този начин тръгнахме по един труден, но необратим път. Именно това е Европата, за която ние се борим. И а, именно а, това е нашата отговорност да създадем именно подобна Европа. Благодаря, господин председател. А сега а, господин Мартин Шулц, а, председател на групата на социалистите. Благодаря, господин председател. Задачата на, тази, на този извареден председателски съвет е да коментира това, което вие, господин президент Ван Ромпой, докладвате за работата на Европейския съвет в функцията му на негов председател. А също така да направи оценка на това, което вие, господин Барозо, като председател на Европейската комисия, представяте тук пред нас. Искам да ви кажа, че моето чувство, след като изслушах вашите доклади и след като прочетох пресата в почивните дни в началото на тази седмица, е съвсем различно от това, което усещам от вашите доклади. Аз като ви слушам имам впечатление, че ние нямаме никакви проблеми, че владеем всичко, че повече или по-малко всичко е лесно и държавните и правителствени ръководители водят Европа в правилната посока. Така, бихме могли да разгледаме нещата, ако слушаме вас. Но аз си позволявам да кажа, че усещането ми е по-различно. Дебатът, който проведохме миналата седмица, в е, навечерието на този председателски съвет. Аз няма да цитирам какво се каза там. Няма смисъл да повтарям дискусията. Е, Мога само да посоча един пример. За моята политическа група миналата седмица аз посочих, че Европейският съвет има за задача да е, възвърне отново демократичната действеност на Европа. Ние се намираме в ситуация, в която е, няма да можем да решим с пакета от 6 мерки економическото управление и економическото бъдеще на Европа, а ще бъдем изложени на решенията на някои рейтингови агенции в е, Нью Йорк, които ще спуснат палеца надолу или ще го издигнат нагоре. И всъщност възниква въпросът по какви критерии оценяваме европейската економика. Кой възлага поръчките тук? тук. Кой а, е, подготвя експертизите, които се представят в навечерието на съвета Екофин и на заседанията на съвета? Всъщност, а, е, какъв е резултатът? Е, желанията на гърците за консолидация, драконовските мерки, които се полагат там, всичко това къде ще отиде? В погасяване на гъл, дълговете или в погасяване на лихвите, както желаят рейтинговите агенции? Европейският съвет дискутирал ли е за създаването на Европейска рейтингова агенция? Аз чета във вестниците, примерно за Шенген, че полският министър-председател казва, той е следващия председател на съвета, че свободното движение на гражданите на Европа е гарантирано. Полското правителство с всички средства ще защитава тази ценност. До тук е добре. Той със сигурност ще получи пълната подкрепа на Европейския парламент. Френският е, президент обаче казва, че свободата трябва да бъде контролирана контролирана. Доста интересна формулировка. Всеки има своите основания за това. Обаче за цялостен подход на Европейския съвет не може да се говори, когато става дума за Шенген. Господин Ван Ромпой, вие ни подканихте като законодателен орган горе да го казахте така, че когато Европейският съвет представи пакета за економическо управление, ние да гласуваме. Имам два въпроса. От кога Европейският съвет се занимава с деталирано законодателство? Това всъщност е, е задача на е, съвета, а не на съвета на правителствените и държавни ръководители. Е, унгарското председателство би трябвало да протестира. Ако правилно тълкувам договора, Европейският съвет е орган, който определя насоките. А сега вече чувам, че вие толкова навътре сте навлязли в деталното законодателство, че можете дори да отправяте подкани към нас да гласуваме за или против. Искам да посоча посоча, че Европейският е, парламент е, спря заключенията по два въпроса миналата седмица. Първият въпрос, е, той по-скоро отправен към канцлерът Ангела Меркел. Какво трябва да се прави с асиметрията при бъдещата директива за макроекономическите дисбаланси? Това беше първият въпрос. И вторият въпрос се отнасяше е, основно към е, господин Саркози, защото той всъщност беше най-големият противник на обратното две трети мнозинство при санкционните механизми, когато става дума за огромни бюджетни дефицити. Това всъщност е една от най-важните точки за мен, защото ако съветът и комисията веднага искат да наложат е, механизми за санкции и съветът може да ги спре е, с две трети мнозинство или да ги пусне в действие с две трети мнозинство, това е много решаващ въпрос. Какво всъщност е казал съвета, какво е неговото становище по това. Ако можем да научим отговора какво ние можем да направим, защото всъщност тези двете точки са спряни и са отложени за юли. Много ви моля, не ми се сърдете, но много от нещата, които вие казахте, просто можех да прочета в пресата. Много от въпросите, които ви зададох, просто ги очаквах в докладите ви. Още веднъж трябва да кажа, че след този извънреден председателски съвет аз не съм получил повече информация, отколкото предполагах, отколкото разполагах преди. Благодаря, господин Гиферховщад, председател на групата на либералите и демократите. Благодаря, господин председател, Искам да благодаря на председателя Ван Ромпо и на председателя Барозо за дадените отчети за работата на съвета. Първото, което ще кажа, засяга Гърция и дискусията върху пакета за економическо управление. Нека бъдем а, искрени помежду си кризата не е свършила. Дори и да гласува гръцкия парламент до вечера, кризата не е приключила. Замете спредовете за Португалия и за Ирландия. За първи път те надвишиха 900 базисни пункта, така че пазарата пазарът чака не само решение на гръцката криза, а структурно решение за кризата въобще. А структурното решение ще проистече от силен и смел пакет за економическо управление, нещо с което разполагаме днес. Това означава, господин председателю, че ние имаме нужда не само от санкции за държавите, които не изпълняват задълженията си, а се нуждаем и от това комисията и Европейската централна банка, а не държавите членки да бъдат на шофьорското място и да вземат решения. Няколко пъти съм казвал, държавите членки никога нямат склонност да се наказват. Не се е случило до сега, няма да стане и за бъдеще. Това е причината, господин председателю, поради е, която парламентът миналата седмица е, реши да се придържа към е, системата на обратно гласуване, защото за нас е много важно комисията да приема решение и след това съветът едва в последствие да има възможност да решава а, за отмяната му. Мисля, че това е много отговорно поведение от страна на парламента. Не казвайте, че е безотговорно. Защото този пакет бе изготвен преди 10 месеца при съвсем различна обстановка в сравнение с тази, в която работим днес. Днес са господин Липски ръководителят, временно изпълняващ тази длъжност всъщност на МВФ е и господин Гарнер, министърът на финансите и господин Трише на Европейската централна банка, всъщност казват същото като парламента. Нуждаем се от смел пакет. И не е трудно да се постигне такъв, господин председателю. Достатъчно е съветът да каже да на предложенията на парламента разумни предложения на парламента. Е, това трябва да стане през идните дни. И се надявам най-късно през следващите седмици да сме свидетели на това. Толкова е лесно. Просто да, от страна на съвета и ние можем да гласуваме следващата седмица е, в е, Страсбург. Вторият въпрос, на който искам да се спра. Шенген и риска от разпадане на Съюза. Честно казано, не знам. Може би другите колеги са разбрали позицията на съвета, аз обаче нищо не разбрах какво е решил и не е решил а, съветът за Шенген. Днес, а, колеги, Шенгенското АКИ съществува възможност в два случая да се въведат повторно контроли на вътрешните граници при заплаха за националната сигурност и при тежък проблем, свързан с обществения ред. Въпросът ми към всички и към вас в частност е защо се нуждаем от трето основание за повторно въвеждане на граничния контрол по вътрешните граници. Трето основание, а, свързано с миграцията, а, е заплаха за Шенген, а не спасение за Шенген. И може би трябва да повторя на френски, може би на френски. Да, за това ще го направя на френски, господин Свобода. Шенген няма да бъде спасен, а ще бъде убит с това, което сега бе решено. Всъщност, с Шенген ще бъде убита и основната идея на европейската интеграция. И аз мисля, господин председателю, че трябва съвсем наясно да бъдете, че целият Европейски парламент стои зад това разбиране. Ние няма да гласуваме нова възможност за повторно въвеждане на граничния контрол на вътрешните граници. Не сега и никога. Защо? Защото ние не се нуждаем от укрепване на вътрешните граници, а от укрепване на общите външни граници. Това, от което се нуждае Европа сега е обща политика в областта на обежището. Чакаме я 12 години. Това, от което се нуждаем е обща миграционна политика, както предписва договора. И също както предписва договорът, това, от което се нуждаем е споделяне на тежестите при е, масов наплив на граждани на трети страни. 300 хиляди граждани на Косово а, дойдоха а, в Европейския съюз и тогава не се наложи да променяме шенгенските правила. Имаме обща политика, ако си спомняте, тогава проявихме реална солидарност. Председателят се опитва да прекъсне оратора. Господин председателю, ние сме на конференция на председателите. Държавите членки смятат, че могат да променят това положение, но ви казвам, парламентът няма да го допусне. Благодаря. Следващия оратор, господин Тимати Къркхоп. Давам ви думата. Uh, Преди да говоря за кризата в еврозоната, искам да се спра на някои от другите въпроси, които са, бяха обсъдени от съвета. Първо, абсолютно необходимо е да предложим подкрепа на всички в Северна Африка и в Близкият изток, които искат свободи, демократични преобразования, върховето на закона. То, за борба с екстремизма. Често говорим, че става дума за сблъсък на цивилизации. Има сблъсък, но той е между цивилизованите от всички религии и, и е, варварството на тероризма, които искат да наложат своите виждания чрез сила. И затова ние трябва да работим по три линии. Първо, демократични реформи. Второ, економически растеж за по-голяма заетост и изкореняване на бедността. И трето, мерки за сигурност, за да може да се защитим от онези, които искат да ни унищожат. По отношение на миграцията. Джозеф, именно това е случай, когато се нуждаем не от повече Европа, а от по-добра Европа. Съществуващото законодателство трябва да се прилага по-ефективно, по-добре. Предизвикателствата, при които сме се изправени, не могат а, да бъдат преодолени с а, клишета. Трансграничната престъпност е голям проблем, тероризма е заплаха и а, голем, миграционните вълни са сериозна економическо и социално предизвикателство граничните проверки трябва да бъдат запазени там, където е необходимо. В случаите на Великобритания те са национални проверки, но там, където те повече не, вече не съществуват, трябва дългосрочно укрепване на доверието. По отношение на ромите, те трябва да бъдат интегрирани, техните основни права трябва да бъдат зачитани. Това е въпрос на съвест за всички нас. А за Харватия. Приветстваме факта, че преговорите върват добре, че и деня, когато Харватия ще бъде прията в Европейския съюз, наближава. В светлината на сегашната криза абсолютно необходимо е всички страни членки да изиграят своята роля и чрез МВФ, когато това е необходимо. В рамките на Европейския съюз. Не само еврозоната, а и всички останали трябва да бъдат отговорни за нейните проблеми. Онези, които взимат решенията в еврозоната, трябва да решат как да прилагат пакта за растеж и стабилност. Те сега трябва да се справят с последиците от своите решения. Не може да се каже, не е верно, че никоя държава не се е самонаказала. Германия е чудесен пример а, за а, фискална дисциплина по времето на канцлера Ерхард, когато тя преодоля своите огромни трудности. И, и, и още нещо има. А, трябва да кажа, че ние не реагирахме на време на надигащата се економическа криза. Инвестиции, иновации, конкурентоспособност, всичко това трябва да е наша обща грижа. Трябва да помогнем да се създават първокласни предприятия, които произвеждат първокласни стоки. Днес, може би, Гърция е а, на първо място в новините. Но главното, за което трябва да мислим, как да оцелеем а, от как, как стана така, че а, а, финансовата криза доведе до економически цунами. Благодаря, господин председател, уважаеми господин Ван Ромпа, уважаеми господин Барозо. Аз наистина бях ужасена от вашите изказвания във връзка с Шенгенския договор и е, твърдението на съвета, че се работи по подобряване на този договор, ми изглежда цинично. Аз искам още веднъж да посоча как всъщност се стигна до тази дискусия. Европейците почти щяха да изпуснат арабската пролет – ако беше толкова добро сътрудничество с режимите в тези държави. Сега се организират кръгли маси за свобода и демокрация и за стабилно развитие, обаче същевременно има е, затваряне на границите, към тези страни и това е насочено точно към тези хора, които трябва да напуснат страните си поради война. Аз мисля, че това е изключително лош израз на европейската тага на европейското безсилие. И аз мисля, че вие, господин Ван Ромпой, като президент на Европейския съюз, не можете сериозно да твърдите, че отнемането на духа на Шенген е подобрение на шенгенското законодателство. Надявам се, че дебатът сега ясно ще покаже, че Европейският парламент прави всичко, което е по силите му, за да може да се запази процедурата на съвместно вземане на решения, защото това всъщност е втората ви теза. Дълбоко недемократично е при такива важни решения вие да се опитвате да изолирате парламента. Дами и господа, втората точка е Гърция. Аз не искам да повтарям. Беше казано много за економическото управление и то бяха казани верни неща, но искам съвсем изрично да въведа един аспект в дискусията. Опитах се да го направя и миналата седмица. Знаем всички, че Гърците няма да успеят да се справят въпреки спасителните пакети и мерки. Знаем, че са ни необходими нови рамкови условия. Знаем, че ни е необходим пакет за инвестиции, за да може да тръгне економиката напред. Какво вие смятате да правите, аз все още не можах да разбера. Чух вашите анонси, но един аспект ми липсва изцяло, а той е свързан с бъдещето на Европейския съюз. Необходима ни е справедливост също и в времена на криза. Европейският съюз трябва да защитава справедливостта. Мисля, че ние трябва да окоръжим господин Папандрео да се погрижи за това гръцките елити, богатите хора да поемат част от бремето, което тежи на тази страна. И аз мисля, че Европейският съюз трябва много последователно да иска и участие на банките. Защо толкова се застъпвам за справедливостта? справедливостта. Аз съм дълбоко убедена след е, прочит на европейската история и след поглед върху този континент, Европа и Европейският съюз, това са символи за свобода и демокрация. Но аз вярвам, че големите европейски обещания и визии са били винаги свързани с е, перспективи за по-добър живот в общността. И Европейският съюз до сега не успя и особено по време на кризата да изпълни тези обещания. Аз мисля, че връщането на националната държава, връщането към националната държава ще бъде много по-успешно, отколкото ние желаем сега, ако европейците не се застъпват повече за социалната справедливост, отколкото до сега. Благодаря. Господин Латърбиски. Обединена левица. Благодаря, господин председател. Спомням си, че Мартин Шулц говори за една исторически среща на върха за Европа. Аз мисля, че е, това като че ли не се изпълни. Той говори преди за това. С е, Европейския парламент не беше постигнато споразумение за пакета от правни актове за економическото управление. Основните цели на стратегията Европа 2020 е заетост, борба с бедността, е, изследователска и развойна дейност, тези всички цели не са е, преследвани последователно от правителствата. Решение на въпроса с Гърция е всъщност нещо, което е отложено в далечна перспектива. Като погледнем към Евробарометър, ще видим, че гражданите на Европа изобщо не вярват, че в обозримо бъдеще ще се намери намерят правилни пътища за излизане от кризата. Защо е така? Защото както преди, така и сега се залага непрекъснато на една и съща економическа политика, която всъщност не доведе до кризата. От Гърция се изисква да се откаже от примата за демократично легитимирана политика, социалните услуги трябва да се е, премахнат, трябва да се разпродава държавна собственост и само тогава Гърция ще получава кредити и то е, така, че е, да може да обслужва само онези е, кредити, които са към банките. Показва се, че тази шокова терапия всъщност би могла да се превърне в основна практика в Европейския съюз. Португалия и Ирландия също са засегнати от това, а пакетът за економическо управление предвижда всъщност строга политика на економии и тежки санкции за всички държави членки. Тук мисля, че се проправя пътя за едно погрешно управление – рейтинговите агенции и финансовите пазари още по-силно от сега ще определят правилата. Демократичният контрол просто се поставя зад скоби. Гърците и днес и утре стъчкуват. В тази връзка аз искам да ви попитам, господин Ромпой, господин Барозо, какво ще прави Европейският съюз, ако гръцкият парламент утре отхвърли пакета с реформи за економии. Това е чисто хипотетичен въпрос, но се чудя защо нямате план Б или план С. Защо не предвидите нещо по-различно? Благодаря. Господин Найджел Фараш група на свободата и е, демокрацията. Всички председатели от Европейския е, съюз е, са пред нас. Всичко е наред. Хайде да продължаваме, защото всичко е наред. Това не хваща дикиш. Европейския съюз живее с взето на заем време, взети на заем пари и всяка негова стъпка удължава агонията. Няма значение колко пари хвърляме, колко облигации вземат китайците, какви сделки изключва Саркози с френските банки за преструктуриране на задължнялостта. Всъщност Европейския съюз трябва да признае, че Гърция банкротира. Тя не може сега да си плаща задълженията. Е, този хор на единодушие от лидерите на Европейския съюз и все по-ужасяващия МВФ просто потвърждават провала и поставя е, все по-големи въпроси за целия европейски проект. Във вас, е, колеги, все повече се губи доверието. В е, почтеността на институциите се губи доверието. Начина по който беше приложен Лисабонския договор – вие, господин председател, бяхте назначен без изобщо да се питат хората, но сега идва и по-големия въпрос. Господин председателю и всички вие председатели, европейските хора не само мислят, че сте непочтени, но че сте и некомпетентни. Вие, като че ли карате кораба към економическо крушение. Вие сте като пилета, които а, тичат насам-натам. Никога не вдъхвате доверие, никога не давате пример за водачество – всичко, което на своите срещи обсъждате, се е оказало погрешно. И пълния ви отказ да приемете план Б от какъвто и да е характер, при положение, че милиони хора е, губят работата си и изпадат в бедност, означава, че не изпълнявате задълженията си, че сте негодни за работата си. Може би тази зала днес е празна, защото евродепутатите не ги е еня, но има стотици хиляди хора, които се събират в Атина и други големи гръцки градове. Ако те отхвърлят вашите а, натрапнически искания и ако има неизправност, това ще а, мъчително за банките и за ЕЦБ, е, но все пак е по-добре да се станем очи в очи с истината. Имате ли план Б? Не си мислете за арабската пролет пък, че тя може да се превърне в средиземноморско а, лято. А, това може да бъде средиземноморско лято на общо европейско неудовлетворение. Е, Благодаря ви, господин съпредседател. Колегата Филип Клаес а, независим депутат. Благодаря. Благодаря, господин председател. Може да се твърди, че мерките взети напоследък целят Шенген да се направи по-ефективен. Но а, бъдещето не изглежда много розово. Говорим за координирани мерки, включително и предпазни мерки, които ще бъдат е, използвани в изключителни случаи. Че те обаче ще бъдат приемани въз основа на специфични обективни критерии, Тоест, страните членки, които искат да въведат отново гранични проекти, ще бъдат изправени пред една лав... бюрократична лавина. Тоест, ефективните, ефективният граничен контрол на практика ще бъде невъзможен. Когато говорим за външните граници, става дума за по-ефективна дейност на Фронтекс, но нека бъдем откровени – от години говорим за това. Говорим за отношенията с третите страни и нашето партньорство с тях. Но какво ще бъде по-конкретно съдържанието на нашето партньорство с тези страни? Нито дума не се казва по този въпрос. Дали става дума за тяхното желание да се борят заедно с нас с незаконната иммиграция? Господин Барозо Още един път спомена, че е необходимо да се борим и с популистите, и с екстремистите. И че не трябва да възпрепятстваме свободното движение на хора в Европейския съюз. Прав сте, господин Барозо. Именно Европейския съвет обаче застрашава а, Шенген като прилага само една половина от договора. Европейските граждани искат да бъдем реалисти, да вземем конкретни решения и предприемем конкретни мерки. госпожа Илдико Галпеч. Една минута имате. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на председателя и да го поздравя за свършената работа, защото мисля, че съветът през миналата седмица беше истински успех. За първ път имаме стратегия за решаване на проблемите, свързани с ромите. Беше приета стратегия за Дунавския регион и се обсъжда економическото управление. Всичко това беше постигнато през 6 месеца на унгарското председателство. Не сме приключили работата обаче когато кризата е избухна, ние не бяхме въоръжени с инструменти, чрез които да се борим с нея. Сега сме изправени пред економическите и социални последици на кризата. Може би недостатъчно внимание се отделя на пакетът от мерки, така нареченият пакет Six Pack, както посочи председателят. dívida soberana demonstra a interdependência de todas as nossas economias. Mas há outra grande lição a reter. Проблемите с дълга показват, че всичките економики в Съюза са в трудност, но мерките за економики не функционират. Точно обратното. Гърция показва, че тази рецепта закопава гръцката испанската, португалската економика. Защо? Защото умъртвява пазарите. Необходими са ни европейски мерки, необходими са ни солидарни мерки, за да можем да помогнем на тези страни. Например, данък върху финансовите транзакции. Ние трябва да осъществим економическото управление в Европа и трябва да имаме общи економически и бюджетни мерки. Банките, европейските банки, те трябва да отговарят в същата степен за тези проблеми, в чието причиняване участваха. има предвид проблемите в Гърция. Това бих искала да ви кажа, господин Барозо. Ако гръцкият парламент не приеме плана на съвета утре, тогава какъв план имате вие? Ясно ли е на съвета? Какво? ще означава това за гръцкия народ? Какво ще означават за него тези неолиберални мерки? Те ще навредят не само на Гърция, но и на еврото. Ораторката е прекъсната от председателя. Следващият оратор е колегата Грем Отсън. Съветът поиска комисията да внесе предложение за ограничаване на ки коминотер, като допусне повторно въвеждане на контрол по вътрешните граници. Сега, като е разрушена язовирната стена, как председателят на съвета ще отблъсне аналогични искания от популистски лидери в бъдеще. Господин Ван Ромбой, как ще обясните на историците, че това, което описвате днес като кардинално постижение на европейската интеграция, е, просто се разшива, разпада се по шевовете при вашето председателство. Е, господин е, Барозо, вие наистина ли трябва да играете брут? в тази тъжна история. Госпожа Корин Кол. Uh, Благодаря, господин председател. Господин Ван Румбоя, вие сте се изправен пред една от най-трудните програми от как поехте поста си. Успяхте да отбележите значителен напредък, въпреки че някои тук е, отричат това. Бих искала да се спра на положението, до което сме стигнали по отношение на економическото управление, пакетът економическо управление. В момента е, е, спираме вниманието си на сложните решения, въз, възможно преодоляване на гръцката криза. Но това не трябва да бъде пожарникарска работа. Трябва да а, вземе устой, решение за устойчив растеж и а, а, откриване на работни места. Моля, нека а, направете усилия да преодолеем последните препятствия през последните седмици, защото трябва да стигнем в разумение през едната седмица – много внимателно слушах е, това, което казахте. Призовавате и съвета, и парламента да се опитат да намерят решение на останалите 5%, по които не са съгласни. Господин Яков Сави. Господин председател, всеки може да сравни настоящата економическа криза с световна война без война. Всъщност имаме едно огромно задлъжняване на държавите, виждаме каква е ролята на Китай. Наистина става дума за изключително тежки проблеми и е съвсем човешко председателят на съвета, господин Ван Ромпой, да каже, че това не е било рутинно заседание на съвета. Защо? Защото ситуацията не е обикновена и затова и заседанието не може да бъде такова. Мисля, че Вашето изказване по-скоро ме прави загрижена, отколкото да ме успокои. Въпросът е дали Европейският съюз сега наистина разполага с план за това какво трябва да се направи, за да се предотврати задълбочаване на кризата. Много съм чела по тези теми и мисля, че е, трябва да се направи всичко, за да не се задълбочи кризата. Господин Николаус Повитис. Благодаря, господин председателю. Както вече бе казано, днес и утре ще гласува гръцкият парламент за новото законодателство за приватизация и е, мерките за ограничение на разходите. Хората са на улиците. Господин Ван е, Ромпой и господин Барозо знаят, е, че е, хората в Гърция се е, чувстват застрашени. Без изпълнение на програмата страната няма да получи нов заем и няма да е, стигне до нас никаква финансова помощ. Времената са решаващи. И за това искам да ме разберете съвсем ясно. Ако не гласуваме новите ограничителни мерки в Гърция, вие ще реализирате ли заплахата и ще спрете ли парите? Ако това стане, в Гърция не мислите ли, че еврозоната ще се разтресе? Искам ясен отговор на този въпрос, тъй като опасността е не само за Гърция, но и за Гърция. Жан-Пьер Оди, една минута. Господин председателю е, на Европейския съвет, искам да ви благодаря за направения отчет пред Европейския парламент. Благодаря и на господин Барозо. Много е, съжалявам, че това е разширен на председателски съвет, е, но имам предвид член 15 от договора. Би трябвало да мислим за Европейския механизъм за стабилност. А, доколкото разбрах, става дума за а, допълнително договаряне, което няма общностно измерение. Въпросът ми е как а, този а, механизъм за стабилност, който ангажира доста капитали, ще бъде съпроводен от политически контрол. Парламентът ли ще упражнява този политически контрол, националните сметни палати ли, Европейската сметна палата ли, кой ще упражнява този политически контрол? Благодаря, госпожа Елиза Ферейра. Благодаря, господин председател. Два въпроса. Първо към председателят на съвета. По въпроса за така наречената а, програма а, Six Pack за борба с а, макроекономическите дисбаланси. Това, което трябва да решим сега, е от ключово значение. Когато става дума за това, че сме взаимозависими, това споменаха мнозина. Но съветът изрично изключва възможността да разглеждаме едновременно дефицитите и излишъците. Когато става дума за взаимозависимост, не може да разглеждаме само страните, които имат дефицит, защото тези дефицити са тясно свързани с излишъкът, бюджетния излишък в други страни. Изглежда, че съветът си затваря очите. А, и аз бих искал обяснение от този въпрос. И второто, Свършвам, свършвам, господин председател. Гъвкавостта. Намаляването на бюрокрацията е част от председателят прекъсва оратора. Благодаря, господин председател. Както виждате, не сме много днес тук. Но малко сме тук, но хиляди са на улиците в Афатина полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне демонстрантите. Това е ваше дело. Вие сте отговорни за това. Никой не ми каза, че еврозоната пропада. Време е да погледнем реалността в очите. Според мен, гръцкият народ трябва да му бъде даден избор дали да се върне към грахмата или не. Време е да се вслушаме в гласа на народа. Хората, народа трябва да взима решенията защото сега отгоре им казваме какво да правят. Не, чу, не слушаме гласът на народа. Искам господин Ва Румпой да ми отговори днес. Питал съм и в минало, питал съм и господин Барозо, има ли план Б? Трябва да знаем, ако гръцкото правителство фалира, какъв ще е план Б? Благодаря. Благодаря, господин Неса Чилдърс. Ще се изкажа кратко, защото вие знаете, че евродепутатите от Ирландия, Португалия и Гърция не могат да губят време в празни приказки. Няма да задам въпрос, защото няма да получа отговор. Подозирам, че първо вие имате план. Обаче по някакви причини го пазите в тайна. Второ, може би нямате а, план и не го казвате по същите причини. И трето, и имате план, но той е в интерес на някои държави членки, а не на други. Това не е устойчиво, според мен. Не очаквам отговор. Но знайте, че евродепутатите а, от тези страни няма да могат да обяснят положението, а, което в момента а, наблюдаваме на своите избиратели и не искам да бъда поставена в това положение да обяснявам. Благодаря, госпожа Марията Янакуп. Благодаря. Искам да благодаря на председателя на съвета, също и на председателя на комисията за това, че са днес тук и отговарят на нашите въпроси. Господин председател, еврокризата, която се разрасна в страни като моята, а също и в Гърция, изисква необходимост от бързи мерки. От друга страна обаче ни е необходима стратегия за следващите години. Съвсем сигурно е, че решенията, които сега ще бъдат взети, не са толкова успешни. Въпреки това искам да посоча, че правителствата трябва да бъдат подканени, имам предвид правителствата, които са приели меморандум, наистина да прилагат тази програма. Защото ако програмата не се прилага успешно, има ли тогава план Б? Защото гражданите на моята страна нямат никакво желание да се връщат отново към драхмата. Госпожа Подимата. Благодаря, господин председател темите, които занимават е, Европейския съвет, еврокризата и Шенгенския договор са сърцевината на европейската архитектура и фактът, че и двете точки и двете основни ценности са засегнати от заплаха, естествено ни е, карат е, да се стремим към решения, които да водят към превентивен ефект и които да имат паневропейски характер. Вие съвсем справедливо посочихте за Гърция, че сега в гръцкия парламент се говори за една много амбициозна програма за стабилизация която трябва да действа много години напред и че тази програма ще бъде прията от гръцкия парламент. Това посочи правителството. То се задължи е, пое отговорност и знае много добре колко важно е да се направи това в настоящия момент. Обаче са необходими и други мерки. Необходими са мерки за растеж и тук също ни са необходими паневропейски условия, за да можем да се справим с огромния проблем с данъчната миграция и също с изтичането на капитали. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря и на другите двама председатели, които са при нас днес след обед. Във връзка с решенията на съвета за европейската економика и особено във връзка с проблемите на Гърция, аз проявявам особен интерес към тази тема, тъй като съм грък. Вярвам, че всички говорим за политика и може би естествено не можете да ни кажете какъв е резервният план, особено когато днес след обед в Гърция предстои гласуване по пакета от мерки. Искам обаче да попитам. Защото допускам, че сте се замисляли по въпроса и сте оценили економическата ситуация в Гърция, както и последиците от тази криза за Европа в близко бъдеще. Та позволете да ви запитам какви са прогнозите ви за бъдещето на Гърция? Каква, какво е вашето виждане? На къде ще тръгне економиката? Господин председател, не трябва, трябва ли да ви напомням, че съгласно 77 член, Шенгенското споразумение е неразделна част от а, договора. Съществуват предпазни клаузи, вече стана дума за тях. Това е член 78 алинея 3 когато, където се изисква да се вземат временни мерки по отношение на трети страни. И за това, когато господин Саркози говори за преразглеждане на Шенгенският договор, искат промяна в, промяна в Лисабонския, в договора на Европейския съюз, тази нова клауза, предпазна клауза, за която става дума, според господин Саркози ще позволи да се контролира свободата на движение на хората. Контролирането на свободата на движение, това значи да се контролират 1 милиард и 500 милиона души, които преминават през границите всяка година. Госпожа Перванш Берес. Благодаря, господин председателю. Господа председатели, осъзнавате ли, че като отслабвате Шенген, отслабвате еврото? Еврото е, бе пожелано от европейците е, като средство за постигане на по-тясна интеграция. А символа на тази по-тясна интеграция е Шенген – този, който атакува Шенген, е, атакува пьедестала, върху който е, се крепи еврото. Е, и струва ми се, че тук има известни неясноти за свободното движение. Не става въпрос за свободното движение на хора вътре в Съюза. Въпросът е за границите и за контрола върху движението на капитали. Сигурни ли сме, че свободното движение на капитали, на каквото сме свидетели днес, върху което се упражнява контрол, днес е изцяло в интерес на гражданите? Не е ли най-напред в интерес това свободно движение на спекулантите и на пазарите? Благодаря, господин председателя Барозо. Искам да ви помоля да споделите бележките си. Благодаря. Най-важните въпроси бяха Шенген, свободата на движение в Европейския съюз и въпросът за Гърция. Затова накратко, съвсем открито ще се спра на тези въпроси. Първо, споделям волята, заявена толкова ясно тук, за отстояване на свободата на движение, да се защитава шенгенското аки в този смисъл. Със сигурност признавате, че никой не е по-отдаден на тази кауза от комисията. Комисията трайно и последователно е, отстоява тази свобода, дори когато някои решения на национално ниво поставят под въпрос свободата на движение, а понякога и принципа на забрана на дискриминацията. Ние сме били принудени да действаме в такива случаи, действали сме твърдо, е, неколкократно. Няколко пъти е, Имаше случаи, е, в които е, някои правителства поне загаднаха, че тези принципи не са приоритет за тях. Ще следваме тази линия без никакво колебание. Сега проблема, пред който сме изправени днес, е следният. Да отговорим на ситуация, при която държавите членки не са в състояние да спазят ангажиментите си е, по шенгенските актове, когато те вече не могат да изпълняват задълженията си да контролират външните граници на Съюза. Това е въпросът. Съгласен съм с всички, които казаха, че това, от което се нуждаем е не създаване на повече трудности по вътрешните граници е, между държавите членки, а гарантиране на сигурността по външните ни граници. Защото ако общественото мнение в държавите членки на държавите ако общественото мнение в държавите членки не вярва в това, че можем да пазим границите, външните граници на Съюза, тогава а, сме наистина в трудно предлож... положение. Затова ще внесем предложение а, през септември. Мисля, че дискусията в Европейския съвет беше а, много полезна в тази насока. Имаше много важни въпроси, които бяха обсъдени на този съвет и мисля, и честно мисля, че всичко това бе много положително. Ако помислите какво правим сега, поставяме цялата ситуация в реална общностна перспектива. Вместо държавите членки е, както в миналото, едностранно да въвеждат контрол по вътрешните граници. Ще се опитаме да въведем система на основата на конкретни обективни критерии и обща оценка. Е, подобно повторно въвеждане на контрола ще бъде възможно за строго ограничен срок е, при строго определени условия, без да се застрашава свободата на движение по договорите. И комисията ще бъде елемент от тази система за оценка. Тоест всичко, което се извършва като оценка, ще включва и участието на комисията. Така че мога да ви уверя, че поне проекта на комисията ще бъде в посока на общностен механизъм и в отдалечаване от едностранните механизми. Нека бъдем искрени. Е, сега държавите членки могат да възстановят контрола по вътрешните граници. Въпросът е дали е, ще го правят а, е, така а, с оглед на общите условия, прекалено общи, които съществуват сега, или пък ще създадем конкретни, специфични и много подробни условия, с които те да се съобразяват. Смятам, че това е начинът да изпълняваме а, актове, те, е, които вече сме приели и Европейският е, съвет, съветът на министрите и Европейският парламент ще могат да проведат открити дискусии. Смятам, че е, ще положим максимални усилия да запазим това огромно постижение, свободното движение на граждани. Въобще свободите на движение, които са основа на Европейския съюз. Нашия съюз, както и общността, се опираха върху тези четири свободи на движение и комисията без колебание ще устоява този принцип. Втората тема е много трудна, тази за Гърция и другите страни с проблеми. Най-напред вече казах, че и за Гърция смятаме, е, че трябва по-ясно да се подчертае необходимостта от растеж. Разбираме, притесненията на хората. Разбираме объркването и смущението на много граждани в Гърция, които сега обедняват, докато някои хора в страната губят доверие в нея и си изнасят парите навън. Тук опираме до много голям социален проблем. Ако искаме да бъдем почтени към гърците и към себе си, трябва да им кажем, че не могат да се избегнат някои мъчителни реформи. Фискална консолидация и структурни реформи, за да може Гърция да повиши конкурентоспособността си и да зададе предпоставките за растеж отново. Тези, които сега размахват евентуалния план Б, които искат евентуална альтернатива, просто лъжат. Няма план Б, няма резервен план за избягването на банкрута. Единственият път напред е този, който очертаха Европейската комисия, ЕЦБ и МВФ. И той е изцяло а, подкрепен от всички държави членки. Впрочем, ако допуснем наличието на друга альтернатива, ще носим отговорността за катастрофата на публичните финанси в Гърция. Значи, ние имаме план. Естествено, че коментаторите е, могат винаги да а, е, спекулират. Но спекулацията е за спекулантите. Ние тук не сме да спекулираме, а за да предприемем действия. И действията се изразяват в план, който трябва да се изпълни. Това е планът за преодоляване на кризата в Гърция всяка идея за създаване на альтернативи. За това винаги да се поставя всичко под съмнение няма да повиши доверието на Гърция и на останалите заинтересовани в ставащото в Гърция. Така че посланието трябва да бъде ясно. Нека се придържаме към плана за Гърция. Няма да има чудеса, няма альтернативи на мъчителните реформи, които Гърция трябва да проведе. Някой път хората цинично казват пред гърците, че има альтернативи. Обаче, ако ги попитате дали са готови да внесат пари там, да инвестират там, те казват нито една стотинка повече. Естествено, ние ще зачетем решението на гръцкия парламент, но да бъдем открити и почтени. Нуждаем се от солидарност и отговорност. Една държава не може да се простира извън чергата си в продължение на години. Не може една страна трайно да нарушава пакта за стабилност и растеж. Тя не изпълнява задълженията си по отношение на другите. Следователно говорим за обща отговорност. Това, от което се нуждаем сега е съвместна работа с гръцките ни партньори. Естествено, при условие, че те искат да работят. Това трябва да бъде съвместна работа на гръцките партньори европейските институти на основата на е, решенията на Европейския съвет. И е, този план е изцяло подкрепен от институциите и от МВФ. Надявам се, че в този тежък момент Гърция ще тръгне по истинския път към излизане от кризата. Няма чудеса, има само силни и смели решения. Ако те бъдат приложени на практика, Гърция ще преодолее трудностите. А ако се насочат на там нашите колеги от Гърция, ще се ползват с пълната ни подкрепа. Председателят на парламента, благодаря, господин председателю. Сега искам да дам думата на господин председателя на съвета, Европейския съвет, Херман Ван Ромбой. Съвсем накратко. Първо за Гърция. А, напълно съм съгласен с това, каза председателят на Европейската комисия. Скъпи колеги, и без Европа Гърция трябва да възстанови бюджетния си баланс и възстанови своята конкурентоспособност. Какво прави Европа? Европа помага. Помага за осигуряване на заемите, които се оспорват от редица страни. Искаме да дадем възможност на гърците да имат време и възможности да изпълнят своята програма за реформи, с която са съгласили заедно с Европейска централна банка и с Международния валутен фонд. Значи, Европа съвсем не е в корена на проблемите. Проблемите се коренят през последните 10 години, оттам са започнали. Бюджетният дефицит нарастваше, бюджетен дефицит на Гърция. Проблемите с конкурентоспособността също не се дължат на Европа. Европа иска да помогне за възстановяване на нарушеното равновесие и отново да се възстанови растежа в Гърция. Програмата е трудна. Бюджетно оздравяване – Тази политика винаги е трудна и винаги е непопулярна. Но поздравявам смилостта на гръцкото правителство, което пое своята отговорност, въпреки голямото социално напрежение в страната. Става дума за предприемане на мерки, които създават чувство за несправедливост. А, но а, а, справедливостта е всеки да плаща данъците, които дължи. Става дума не само за бюджетните проблеми, става дума за това как виждат хората нещата. Данъчните измами и други, а, други подобни и други подобни а, слабости пречат а, на това хората да видят, а, да, вярват в справедливостта, да повярват в справедливостта административната структура на страната трябва да бъде възможно най-силна, да бъде укрепена по всички възможни начини, защото всички, които трябва да изпълнят своите задължения към фиска, да го направят. Всеки според възможностите си и хората да плащат според възможностите. Защото в момента има огромни данъчни измами и няма доверие у хората. И сега е настъпила решителен ли е момент. Едните часове са решителни. Те са от капитално значение за гръцкия народ, но не само за него. Те са от решаващо значение и за еврозоната, и дори за стабилността на световната економика. И за това призовавам всички всички, които трябва да поемат отговорност в гръцкия парламент, нека поемат своята отговорност. И това са не само депутатите от мнозинството. Колкото повече има единство, колкото повече има единодушие в гръцкия парламент, толкова по-добре ще бъде за гръцкия народ. Колкото до економическото управление, казвал съм го и го повтарям. Добре било да приключим а, работата по този въпрос и да постигнем компромис. Разбира се, председателя на Европейския съвет не може да бъде компетентен по тези въпроси. Единственото, което мога да направя е да апелирам. Да апелирам за компромис. Защото вече по време на целите преговори с Унгарското председателство се видя, че компромисът е възможен, вече 95-98% от спорните въпроси са решени. Тоест свършена е забележителна работа. А, иска ми се текста да бъде подобрен. Иска ми се да а, подобрим още повече а, приятите текстове и да довършим а, работата. Абсолютно възможно е тя да бъде приключена тази работа преди лятната вакансия – за, за да може пакета по економическото управление, цялостният пакет за економическо управление ще бъде едно истинско постижение, както за съвета, така и за Европейският парламент. Надявам се, че той ще бъде завършен в тези срокове. Няма аз да говоря за компромиса, това е работа на Бугарското председателство и на Европейския парламент – но се надявам, че ще, бъдем, ще успеем да приключим, защото като имам предвид колко много е постигнато, би било жалко за тези оставащи няколко процента да не успеем. Колкото до Шенген, също и тук съм напълно съгласен с това, което каза председателя на Европейската комисия. Присъствах на а, дебата в Европейския съвет. Всички деликатни въпроси, които бяха повдигнати тук, чух ги и там. Нямам впечатлението, че съм бил на на 27 убийци на Шенгенския договор. Нямах, съвсем нямах подобно впечатление. Това, до което се стигна, всъщност е един добре балансиран пакет. И в дори фамозната предпазна клауза бе включена не по желание на страните членки, а по желание на, предложение на Европейската комисия. Е, това е предложението на Европейската комисия, това какъв механизъм да се използва а, в, в случаите, когато е необходимо а, да се използва подобна клауза, предпазна клауза. Това е описано а, по нюансиран начин в текста на заключенията. И комисията в своя отговор го прави също. Искам да подчертая необходимостта от една страна да се опазят достиженията на Шенген, а от друга да а, отчетем новите а, обстоятелства, при които се намираме. От как беше подписан Шенгенския договор, а, света дълбоко се е променил. И следователно необходимо е да а, отговорим на тези нови предизвикателства. Именно за това разговаряхме по този въпрос и стигнахме до заключенията, които вие знаете. И разбира се, Европейският парламент, като участник в процедурата за съвместно взимане на решения, ще участва в одобряването на тези решения. Трябва да приспособим, трябва да актуализираме Шенген към сегашните обстоятелства. Благодаря много, господин Ван Рупой. Благодаря за вашето слово, благодаря за вашите мисли, мисли благодаря на господин Барозо за неговия анализ. С това закривам откритото заседание на председателският съвет на Европейския парламент. Заседание открито за всички депутати. Благодаря на всички участници.